Die Sitzung ist eröffnet. Guten Morgen, liebe Kollegen. Откриваме заседанието. Добро утро, уважаеми колеги. Благодаря ви. Имам процедурен въпрос. Днес в 12 часа ще се изкаже Негово Величество Фелипе VI. Ние искахме обаче да подчертаем, че не сме съгласни. Европейският парламент работи в името на демокрацията. Неговите врати трябва да са затворени за ръководител на държава, който не е бил избиран би трябвало председателят на парламента да не позволява ръководител на държава, който не е избиран да се изказва в пленарна зала. Благодаря. Frau Kollegin, ich kann da keinen Verstoß gegen die Demokratie erkennen. Wir hatten schon andere äh, не мисля, че това е в разрез с демокрацията. Ние сме имали такива гости и в миналото. Първа точка – изявление на заместник-председателя на комисията, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Темата е смъртоносни въздушни удари, ръководени от САЩ над болница на лекари без граница в Кундус, Афганистан. Няма да има сини карти, няма да има спонтанни изказвания. Започваме с изказването от името на заместник-председателя.